са и предприятията в Европейския съюз. Е, дискусията приключи. Приключи и нашето заседание. Следващото заседание ще се състои утре, 8 октомври, от 9 часа. Пожелавам ви приятна вечер.